Αρχίζει η συνεδρίαση κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές. Благодаря. А, Атакси. Κατόπιν... Има промяна в дневния ред, за който исках. Бих желал най-напред да ви запозная. Окончателното гласуване по пакета за обща селскостопанска политика става дума за докладите, които ще се гласуват по време на второто гласуване за днес, т.е. третото гласуване, което беше предвидено за днес, петък 23 октомври 2020 година се отменя както и обявяването на резултатите в 21 часа и 30 минути. Останалите резултати са на разположение на интернет страницата на Европейски парламент. Предполагам, че няма възражения с това. Приключваме съобщенията на председателя и преминаваме към съобщаване на резултатите от третото гласуване от вчера, четвъртък, 22 октомври общата селскостопанска политика подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от Европейският фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за, развитие. Проекто изменение 1000 се отменя. Изменение 7 и 67 се приемат. Изменение 1001 се отменя се отхвърля. Изменение 1002, 1183 се отхвърлят, 1003 се отхвърля. Проект изменение 797 се приема. Изменение 858 приема се. 1004D приема се. 798 приема се. Изменение 799 отхвърля се. 730 приема се 800 първа част се приема 800 втора част отхвърля се 801 приема се Изменение 859 се отхвърля. 802 първа част приема се. 802 втора част приема се. 803 приема се. Проекто изменение 1144, първа част приема се. Изменение 1144, втора част приема се. 860 се отхвърля. Преминаваме към доклада на госпожа Урике Мюлер, обща състопанска политика, финансиране, управление и мониторинг. Проекто измененията от различните комисии се приемат амблок. Изменение 233 се отхвърля, 240 отхвърля се. 207 отхвърля се, 76 приема се, 241 отхвърля се, 77 приема се. Изменение 79D и 242D приемат се. 243 и 245 отхвърлят се. 81 приема се. 82 и 244 приемат се. 246 отхвърля се. 249 се отхвърля, 248 се отхвърля, 249 се отхвърля, 93-то се приема, 250-то се отхвърля, изменение 94-то се приема, изменение 251 се приема, 252 се отхвърля, 257 се отхвърля, 288 се отхвърля, 289 се отхвърля, 200 27 се приема. Изменение 183, 211 CP1 и 283 CP1 се приемат. Проекто изменение 290 се отхвърля. 211 CP2 се приема. 283 CP2 се отхвърля. Проекто изменение 184, 185, 186, 187, 188, d 211 CP3 283 CP3 се приемат. Проекто изменение 292 се отхвърля. Изменение 211 CP4 се отхвърля, 291 се приема, 189 211 CP4 и 211 CP5 се приемат, 283 CP5 CP5 се отхвърля. 190, 191, 211, CP6, D се приемат. Изменение 212 CP1 и 293 приемат се. 212 CP2 и 294 се приемат. Изменение 228 се приема, 199 и 193 отпадат, 213 се отхвърля. 259 се отхвърля, 258 се отхвърля, 260 отхвърля се. Изменение 298 отхвърля се. 261 отхвърля се, 262 отхвърля се, 202 приема се 230, приема се 263, отхвърля се 264, отхвърля се 284, приема се 208, отпада Изменение първо отпада, 231 се отхвърля, 232 се отхвърля, 13 се приема, 299 се приема, 209 и 285 се приемат. Изменения 210 и 286 се приемат, 300 отпада, 287 се отхвърля, изменение 31 се приема. С това кратко, за кратко прекъсваме заседанието до 9 часа. 7 минути пауза. Благодаря ви. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσουμε στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε επί των φακέλων. И така, възстановяваме заседанието. Гласуването ще се преведе от 9 е, до 10.15. Същата процедура, която използвахме и при предишните турове. Сега първото гласуване е, обявявам за открито. Имате време до 10.15 да е, пуснете гласовете си. След това резултатите ще бъдат обявени в 12.45. Е, Благодаря ви.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

tut gerade so, wenn keiner im Saal wäre. So, die Sitzung ist wieder. Подновявам заседанието. Ще ви съобщя окончателно резултатите от първият тур на гласуването днес и те са следните. докладът на господин Нортасун, рамесо между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз. Е, резолюцията като цяло се приеме. Продължаваме с съгласуването на измененията на колегата Андрио, още за субстанска политика, изменения на ООП и други регламенти. Изм... гласуваме амблок измененията на всички комисии. Изменение 10 се приема, изменението 56 приема се, 58 отхвърля се. 75 приема се, 76 приема се, 102 първа част приема се, 102 втора част приема се. Изменение 120 първа част приема се, изменение 120 а втора част приема се, 132 отхвърля се, 150, 171 приема се. 205 първа част приема се, 205 втора част приема се, 212 приема се, 266 приема се, 232 приема се, 274-то преразгледана форма отхвърля се. 257 приема се. 267 CP1 се отхвърля. 258 Д се приема. 267 CP2 се отхвърля. 259 се приема. 260 ревизиран вид се приема. 261 приема се. 233 приема се. 234 се приема и следователно изменение 71 отпада. Изменение 275 първа част се отхвърля, втора част отпада. Изменение 262 ревизирано се отхвърля, 72 се приема, 255 се отхвърля, 235 е преразгледано предложение се приема, следователно изменение 79 отпада, изменение 80 се приема, изменение 81 се приема, 268 се отхвърля, 82 се приема, 236 се приема, 84-то отпада. Изменение 263-то, на вид се приема и следователно изменение 89-то отпада. 237 се приема и като резултат от това 90-то отпада. 269-то се приема и съответно изменение 109-то отпада и то и двете части. Изменение 270-то се отхвърля, 110-то се приема, 231-то се отхвърля. 238 се приема и следователно изменение 114 отпада. Изменение 239 се приема и следователно изменение 117 отпада. 276 се отхвърля, 240 се приема, 241 приема се. Проекто изменение 242 се приема и следователно 271 и 122 отпадат. Изменение 272 Д се отхвърля. 123 се приема. 243 се приема. 273 се отхвърля. 126 се приема. 244 се приема като резултат от това изменение 128 отпада. 245 се приема и изменение 129 отпада. 246 се приема, 277 ревизирано се отхвърля, 150 се приема. Изменение 247 се приема, 248 се приема, 249 се приема, 100 Следователно 153 и 154 отпадат. Изменение 250 се приема. Изменение 158 отпада. Изменение 264 се отхвърля. 165 се отхвърля, 254 се отхвърля, 278 се приема, 251 приема се, Следователно изменения 180 и 181 отпадат. Изменение 252 се приема и следователно изменение 183 отпада, както и 184. Изменение 253 се приема и следователно изменения 187 и 188 отпадат. Изменение 229 се приема. Се отхвърля, извинете. Изменение 3 се приема. 265 се отхвърля. 279 се отхвърля. 280 се отхвърля. 230 се отхвърля. 8 се приема. И изменение 256 се приема. Прекратявам заседанието до 13.15, когато ще бъде обявено началото на второто гласуване.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 Откривам заседанието и пристъпваме към откриването на второто гласуване. Ще гласуваме досетата, които са включени в дневния ред. Гласуването ще бъде отворено от 13.15 до 14.30. Ще се използва същата процедура, както при предишните турове на гласуването. Всички гласувания са поимени. С това обявявам второто гласуване за открито. Разполагате с време до 14.30 часа. Резултатите ще бъдат съобщени съобщени в 17 часа. С това прекратявам заседанието. Thank you. I thank you. I, yes, I take that. Sitzung ist wieder. От... Откривам отново заседанието. Пристъпваме към обявяването на резултатите от днешното гласуване. Те са следните. Докладът на господин Яр за ОСП, подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансиране на ФГЗ е и ЕЗФ РСР. Е Предложение на комисията, прието по този доклад. Има също така и искане за връщане на ресорната комисия. То също е прието. Докладът на госпожа Мюлер Обща сълскостопанска политика, финансиране, управление и мониторинг. Предложението на комисията е прието. По доклада на госпожа Мюлер бе внесено искане за връщане на ресорната комисия, което също бе прието. Докладът на господин Андрио Обща селскостопанска политика, изменение на общата организация на пазарите и на други регламенти. Предложението на комисията със съответните изменения е прието. Прието е и искането за връщане на парламентарната комисия. Протоколът на заседанието от 19 до 23 октомври ще бъде одобрен по време на следващата пленарна сесия. Приятите по време на тази пленарна сесия резолюции ще бъдат предадени на адресатите. Председателят ме помоли в края на днешното заседание да направя и следните изявления, които са напълно в съзвучие и с моята позиция. Така че сега от своя име, от името на председателя и от името на работещите в парламента благодаря на всички, които направиха възможна настоящата пленарна сесия и които ежедневно работят за парламента. Без тях членовете на парламента не биха могли да изпълняват мандата си, да извършват законодателна дейност и да представляват гражданите, които трябва да са в център на вниманието ни в този момент. Благодарим на всички от тези, които работят за нас, за професионализма и ангажираността им им. Пленарната сесия се прекъсва. Закривам заседанието.